информирам, че заедно с председателя на съвета подписах акт, прият в съответствие с обикновената законодателна процедура в съответствие с точка 78 от правилника. Наименованието на акта ще се публикува в протокола на това заседание. Преминаваме към окончателно